Yeah. Friends, Скъпи приятели, дами и господа, бих искал да ви помоля да заемете местата си, за да започнем заседанието на комисията ИТРЕ. Най-напред искам да ви поздравя за това, че сте избрани за членове на Европейския парламент. Вие спечелихте изборите, това е чудесно. На второ място, искам да поздравя всички вас като членове на тази комисия, тъй като е огромно удоволствие да членуваш тази комисия, ИТРЕ. 20 на 30 души сме имали това щастие и мога да ви кажа, че това е и чест да си председател на ИТРЕ. Въпреки, че днес аз само съм временен председател. Това е огромна чест, въпреки всичко. Това е чудесна комисия с много отговорности. Имайте това предвид, тъй като почти цялата реална економика, транспорта, въпреки че това е в ресора на друга комисия, зависи от енергетиката, от селското стопанство, от всичко останало. Така че всичко е включено в работата на нашата комисия. Имаме огромна отговорност и огромен обем работа. Някои от вас вече са членували в тази комисия, имате богат опит. Поздравления! Ще се срещнем след лятната вакансия и ще започнем упоритата ни работа, за да можем да приключим всички законодателни досиета, които са свързани с многогодишната финансова рамка. Всъщност, ние вече го направихме и никоя от другите комисии не го направи преди изборите. Това е голямо постижение. Така ще се върнем на някои въпроси. Също трябва да приключим преговорите с съвета. Всъщност ние приключихме всички тези преговори с съвета още преди изборите. Така че ние имаме действително много широко поле на действие. Нека да вървим сега стъпка по стъпка, тъй като това е много официално заседание. Най-напред искам да обявя заседанието за открито, което е очевидно. Добре дошли отново. Искам да ви припомня каква е целта на заседанието. Това е да се избере бюрото на комисията, като се избере най-напред председател и след това до четирима заместник председатели в съответствие с член 213 от правилника за дейността на Европейския парламент. Първо трябва да се избере председател. Нещо много важно – пълноправните членове на комисията могат да гласуват. Но в случай, че има а, някои от заместниците, които заместват титуляри, така както е обявено от политическите групи, това са Шон Кели, който се замества от Отман Карас, Патричело се замества от а, Масимилиано Салини, а, Ниблер се замества от Изабел Лима, Сара Скайтедел се замества от Томас Тобе. Тереза Грифин се замества от Клод Мураеш, Чариан Кофи се замества от Бронис Ропе. Джефри Ван Орден се замества от Ежбета Крука, Андрю Ингрид Кея се замества от Робен Ровент и Дейвид Едвард се замества от Александра Филипс. И те имат право да гласуват. Това е от политическите групи. Ако искате да добавите нещо, това трябва да стане преди да започнем гласуването. Трябва да поискате думата, да ни дадете сигнал. Следващата точка е много важна. Да се види дали е валидно заседанието ни. Мисля, че е, имаме кворум. Той е над 18 присъстващи, една четвърт от членовете са достатъчни, за да пристъпим към гласуването. Номинациите за поста председател, това е първата точка, трябва да се номират от политическа група или поне от една двайста от членовете на комисията, което означава четири членове са достатъчни. Ако искате да се включи допълнително име като председател на комисията. Така че сега имате думата. Да. Господин Ерлер, за мен е удоволствие да предложа кандидатурата на госпожа Валиан за председател. Госпожа Адина Валиан. Въпросът ми към Адина е дали си съгласна да бъдеш кандидат за председател. Благодаря. Да. Чудесно. Така че чухме декларацията от кандидата. Искам да попитам, имате ли други предложения, други кандидатури? Не виждам никой, което означава, че имаме един кандидат за едно място. И молбата ми към вас е да кажете дали искате да се гласува тайно. Не, всъщност всичко е написано в а, моите бележки, така че мога да кажа. Всъщност, а, Достатъчно е 15 члена на комисията да кажа, че искат тайно гласуване, за да го направим, но няма такива. Благодаря ви. Имаме и друга възможност да се избере с ръкопляскания. So, it means... Скъпи приятели, благодаря ви много. Благодаря за отличното ни сътрудничество през последните пет години. За мен това беше невероятно време. Мога да ви го кажа съвсем откровенно. Адина, аз приключвам. Искам да ти пожелая всичко най-добро. Обеден съм, че ще бъдеш е, чудесен председател на ИТРЕ. Имаме навика. Чичестър беше мъж, после Ангелика Ниблер, която не е тук. След Ангелика Ниблер беше Робърт Ройл. След от Италия имахме колежка, после бях аз и сега имаме дама от Румъния. Така че пълно равенство на половете. Ние сме отлична комисия от много гледни точки. Всичко най-добре. Добро. Адина, моля да заемеш мястото си. Um, Добър ден на всички. Най-напред искам да ви благодаря за гласуваното доверие. Искам да ви помоля да аплодираме Яжи Бузек за неговата работа като председател на комисията през последните пет години. Той беше отличен председател. Thank you. To... Очаквам с нетърпение да работя с всички вас в тази комисия. Много съм развълнувана. Обедена съм, че ние ще допринесем много за формирането на политиките в Европейския съюз през следващите години. Всички вие ще играете такава роля. Надявам се всички да бъдете удовлетворени от работата си в тази комисия. Надявам се да бъдем чудесен екип и да свършим много важни дела. Благодаря ви. Сега се връщаме към дневния ред. Следващата стъпка е да изменем заместник председатели на комисията. Имаме 4 свободни места. Ще започнем с избора на първия заместник председател. Очакваме номинации или няколко номинации. Ако има само една номинация, ще преценим дали да гласуваме тайно или чрез ръкопляскане. Ако има няколко кандидата, тогава задължително трябва да се гласува тайно. И така, за първи заместник председател на комисията ИТРЕ, кой има номинация? Да. Екаре, предлагат професор Краснодепски за първи заместник-председател. Благодаря ви много. Ви, господин Тушановски. така че ние получихме номинация от ЕКР за господин Краснодепски. Има ли други предложения? Не. Искам да попитам господин Краснодепски дали приема номинацията. Да, приемаме. Благодаря ви много. Затова аз искам да попитам сега всички ви, искате ли да гласуваме тайно или а, е, с е, ръкопляскане? Трябват ни 15 души, които да станат, е, ако подкрепят а, това предложение. Ако има 15 души минимум, моля да станете, за да можем да приброим. Има само един, но са необходими поне 15. Един не е достатъчно. Благодаря, господин Гиер. И тогава нека да гласуваме с ръкопляскане за господин Краснодевски. Thank you very much, Благодаря ви. Господин Краснодевски е избран. Моля да заемете мястото си тук на трибуната до мен. Преминаваме към гласуване на втория заместник председател. Очаквам вашите предложения. Госпожа Добарова. Благодаря. Поздравления, госпожо председател. Аз очаквам да работя съвместно с вас. Качеството ми на координатор искам да предложа Мортън Петърсен, който има огромен опит в работата на тази комисия. Thank you very much. We received... Благодаря ви. Ние приложихме предложение за номинирането на господин Петърсен от името на групата Обнови Европа. Господин Петърсен, съгласен ли сте с номинацията? Да, напълно. Благодаря ви отново. С тайно гласуване. Има ли 15 желаящи? Тогава нека да гласуваме с ръкопляскания. Thank you very much, Mr. Peterson. Благодаря. Поздравление, господин Петърсен. Можете да се присъедините към нас тук на трибуната. Сега преминаваме към избора на третия заместник-председател. Очаквам номинации. Господин Зориньо. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви поздравя с избора ви, да ви пожелая всичко най-добро по време на мандата ви и да предложа един човек, който има огромен опит, колегата Патриция Тоя е от групата на социалистите и демократите. Благодаря ви, господин Зориньо. Госпожо Тоя, вие приемате ли да бъдете заместник председател на тази комисия? Да. Искате ли тайно гласуване, колеги? Не. Тогава с ръкопляскания. Поздравления, госпожо Тоя. Моля да се присъедините към нас на трибуната. Преминаваме към избора на последния четвърти заместник председател. Очаквам номинациите ви. Не виждам името ви. От името на Идентичност и демокрация предлагам кандидатурата на колегата Жуел, която вече 5 години работи в този парламент. Госпожа Жоел Мела е кандидат. Има ли други предложения? Господин Зориньо. Благодаря, госпожо председател. От името на групата на социалистите и демократите предлагаме Лине Галвес. Тя е университетски преподавател по економическа и история от Андалусия и е нашият кандидат. So now we have a second candidate. Имаме сега двама кандидати. Госпожа Муниос е втори кандидат. Искам да попитам първо госпожа Мила дали е съгласна с номинирането й. Приемате ли? Да. Госпожа Салвес Муниос, приемате ли номинацията? Да. Колеги, в този случай трябва да гласуваме тайно по електронен път, но ще са ви необходими картите за гласуване. Моля да поставите картите си за гласуване в машините за гласуване. Uh, Искам да помоля координаторите да проверят своите екипи, да проверя дали всички имат е, карти за гласуване. Налагали се да изчакаме? Then, uh, maybe the coordinators can... Може би координаторите могат е, да дадат индикация дали всичко е наред. При НФП всичко е окей. Okay. При социалистите как е? Не виждам никакви възражения, така че предполагам, че всички имате карти за гласуване. Зеленият бутон е за госпожа Мела и червения бутон, за да гласувате за госпожа Салвес Муниос. Ако искате да се въздържите, трябва да натиснете белият бутон. Или въобще да не гласувате, само да пъкнете картата си в устройството. Но няма да се броят гласовете въздържал се при определене на мнозинството. Необходимо ни е обикновено мнозинство. Ясно ли е? Имате ли някакви въпроси? Не. Тогава обявявам гласуването за открито. Зелено за госпожа Мила, червено за госпожа Салвес Муниус. Um, did everyone voted? Всички гласуваха ли? See any... Okay, then the vote is... Моля, прекратете гласуването. So we have 69 votes. 69 са гласували, трима въздържали си, мнозинството са 66, 34 гласа необходими, за да се спечели, което е за Салвес Муниус. Избрана е госпожа Салвес Муниус. Моля ви да заемете мястото си тук при нас на трибуна. Uh, dear colleagues, I want to congratulate Колеги, искам да поздравя отново всички ви, да ви благодаря за гласуваното доверие. Преди да приключим заседанието, искам да ви кажа, че следващото ни заседание, което ще е редовно заседание, ще се проведе на 23 юли, разбира се, тук в Брюксел. И ще изслушаме представител на финландското председателство. Започваме с много интересен дебат, така че ще се видим на 23 юли в Брюксел. Благодаря ви, желая ви приятен следобед.